Um, Уважаеми колеги, доста от колегите отсъстват, но ни е натоварен дневния ред и мисля, че не бива да се бавим повече. Нека да започнем с първата си точка. Приемане на дневния ред. Госпожа Хаджиевска ни помоли точка 8 където е докладчик в сянка, да се премести след пета точка, така тя ще има възможност да вземе участие. Така че, приемаме дневния ред с тази мака промяна. На второ място, както е обичайната практика, Заседанието се излъчва по интернет. Възможно е по време на заседанието да направим и други размествания в програмата, тъй като знаете, че работата ни е динамична. Нека преминем към втора точка. Подобрение на протокола от заседанието от 14 октомври. Знаете, че протоколът ви е раздаден. И в края на заседанието ще бъде официално прият, ако няма възражения. Трета точка. Съобщение на председателя. Виждам, че Ламбер иска думата, но преди това нека ви кажа, че понеделник и вторник председателствах комисията в Вилнюс. В понеделник за първи път проведохме дискусия в парламента с председателите от комисията по местно развитие и комисията по околна среда – Разговаряхме за макрорегионалните стратегии, то не само в Балтийския регион, а и изобщо. Бяха прияти и заключения. Те ще ви бъдат раздадени от секретарията. Принципно трябва да призная, че имаше представители и на комисията, и на парламента, бяха проведени и заседания по подробностите на съответните стратегии. Председателството сега изготвя заключенията, както и препоръките за следващите председателства. В тези препоръки са залегнали и по-активните контакти с парламента, така че се надявам националните парламенти в бъдеще да участват по-активно в работата по политиките. Втората проява се проведе вчера. Неофициалния съвет на министрите по регионално развитие и кохезионни политики. По време на ирландското председателство този съвет не заседава. Последното му заседание беше при кипърското председателство. Вчера бяха обсъдени предизвикателствата пред регионалната политика. Имаше представители на Европейската инвестиционна банка, както и някои от регионалните сдружения, представители на економическия и социален комитет. Принципно целта беше отделните държави и членки да се подготвят по-добре за изпълнението на предвидените политики. Все още нямаме заключенията, но веднага, щом ги получим, Мигел ще ги представи. Всеки вчера подчертаваше, че преговорите с парламента са изключително трудни. Ето защо всички бяха много доволни, че рамката най-сетне е изготвена. Аз обясних, че от наша страна при процедурата с делегираните актове и актовете за изпълнение бихме искали да се обръща внимание на сътрудничеството. Преди коледа планирам да свикам работната група по кохезионна политика – мисля, че е добре да чуем Европейската комисия, за да разберем какъв е нейният график за актовете за изпълнение. Също така трябва да знаем как ще си сътрудничим. Работата започва при литовско председателство, но по-големия обем ще бъде извършен при гръцко председателство. Това бяха съобщенията от моя страна. Решихме, че е по-добре днес да няма заседания на координаторите, защото няма нови точки за него. Можем да очакваме, че броя на становищата и докладите те първо ще намалява. И си струва да помислим как ще разглеждаме въпросите, които принципно се разглеждат от координаторите. Това беше всичко от мен. Много ви благодаря. господин Рой. Хубаво е наистина да знаем какво се случва. Вие сама казахте, че би било добре да е, е, възкресим работната група по кохезионна политика. Като тук фокусът ще бъде не толкова бъдещото действие, колкото изпълнението и мисля, че това трябва ясно да се заяви. Имам предвид актовете за изпълнение. Бих предложил да се има предвид следното. Вие присъствахте на неофициалната министерска среща от наше име, но трябва да кажа, че съм малко разочарован, Аз очаквах и ние да бъдем поканени. Очаквах това да е една постоянна покана. Парламентът е получавал подобни покани в миналото. Вие споменахте и решенията, взети мината седмица, актовете за изпълнение. Въпросът е дали парламентът следи достатъчно активно това, което се случва. Комисията обясни, че радва съгласието на парламента. Като че ли аз нещо не съм разбрал. Или, може би, службата за пресата не е разбрала нещо, защото в съобщението за пресата се споменава тези 5 до 6 години – Ние сме изключително важна институция. Ние сме оста и затова трябва да сме в центъра на събитията. И още нещо. Ние се опитваме да си спазваме сроковете. Понякога това не е лесно, но ето наскоро се прие пакета по солидарността. Знам, че е необходимо да помислим, възможно ли е да работим бързо, тъй като понякога времето не ни стига. А след като работим по законодателни актове, трябва да стигаме до техния логичен резултат. Eh, ja, ja, met alle klimaatverandering. Много е важна и многогодишната финансова рамка. А при борбата с измененията на климата не знам докъде ще се стигне, но парламентът отдавна призовава за повече гъвкавост, за зелен подход в фонда за солидарност. Самият аз бих искал да се състави един план с вашето съдействие и да има точен график. Това е всичко за сега. Но вече големият доклад е изготвен, което означава, че сега се връщаме към ежедневната си работа. Благодаря, искам да отговоря на коментарите на координатора на НП. При Фонда за солидарност ще имаме обсъждане по точка 11 на дневния си реч. Ще видим как нашия докладчик ще се справи с предизвикателството. Нека ви уведомя, че можем да влезем в пленарна зала още през април. Но разполагаме с резерв, по-скоро ме притеснява факта, че съветът вече 5 години, ако не и повече, отказва да приложи процедурата за изменения по този регламент. Вече сме на един напреднал етап. Ще видим докъде ще стигнем, защото до голяма степен е важна и позицията на съвета. Не би трябвало обаче да се притесняваме, би трябвало финализирането да се случи в рамките на нашия мандат. Не забравяйте, че през януари, когато дойде гръцкия министр, отново можем да проведем това разискване. Докладчикът ще се свърже с гръцкото председателство. Но давам си сметка, че тук наистина сме изправени пред предизвикателство. Що се отнася до поканите от съвета, обикновено председателството разпраща покани, а колегите, които се интересуват, могат да се обръщат към председателството, което обикновено реагира положително, въпреки финансовите притеснения. Аз не бях получила обаче заявки от наши членове, че желаят да присъстват. Иначе председателството наистина покани само председателя на комисията. Надявам се, че при следващия парламент наистина ще се възкреси и работната група, която споменахте. Има ли други бележки и коментари по съобщенията на председателя? Ако не, нека преминем към следващата точка. Елизабет Шродер е вече сред нас. Това е доклада за местни и регионални последици от разработването на интелигентни мрежи. Заповядайте. Благодаря много. Искам да благодаря и на всички колеги, които изразиха желание да се включат в изготвянето на този доклад. Заедно с тях имахме много интересни дискусии. Темата е интересна, гледа напред, разглежда новите възможности за регионалното стопанско развитие и ролята на регионалните и местни а, власти. А, в а, док, работния документ са посочени редица примери. А, важно е да се спомене. Това са примери от а, Германия, а, точни отделни региони, като Мадейра в Португалия, Елиеро в Испания, Самсо в Дания и Икария в Гърция и други. Споменава се региона образец Харц. Това са иновативни региони, и в енергийно отношение те, се, те прилагат тези нови технологии, за да постигнат значително ниво на независимост. А, и предвид на програмата Хоризонт 2020, а, Ролята на регионите е важна и ние сме намерили решения вече. Има такива примери за справяне с предизвикателствата в енергиен план. Те показват, че е възможно от подобни проекти да се извлече двояка полза от една страна за самите региони, а от друга страна с оглед постигането на общите европейските ни цели. И ще ви дам примери, които съм взел от е, работния документ. Едно проучване, възложено от е, Комитета на регионите, е извор на тези примери. Това изследване заляга в основата на доклада и разбира се в доклада се правят е, изводи как е, можем да ползваме е, примерите от това проучване, какви изводи да си извлечем и как да ги доразвием за в бъдеще. На първо място аз се спирам на регионалната економика. Наблюдава се значителна промяна е, до сега регионите и в частност отдалечените региони винаги са зависели от е, центъра. Сега е, не е така. Те могат да насочват усилията си към отделни самостоятелни енергопроизводители, като това за тях е много полезно по отношение на оптимизация на разходите и те стават водещи участници на стопанската арена. Това е голяма промяна. Тези възможности могат да сработят при наличие на определени предпоставки, основно от техническо естество. Възможно е, е енергията да се предвижва две посоки, т.е. Е, можете да произвеждате енергия, е, можете да потребявате и ако като регион прецените, че имате достатъчно, можете да продавате излишъка. Основно задачата е да се осигури достатъчно енергия за потребленията на днесното население. А, знаем а, за проблема с енергийната зависимост и за да се реши той, трябва да се подхожда интелигентно. За това е много важно да са налични основните инфраструктурни предпоставки и нямам предвид само бързия интернет. Това е вчер... Е, вторият е, вид инфраструктура за интелигентните мрежи. Е, интелигентните мрежи, енергийни или други, не могат да функционират правилно без наличието на информационните технологии. В стопанско отношение трябва да знаете, че винаги има върхове и спадове. Има периоди, когато произвеждате много енергия от соларни източници, но това става в период, когато потреблението не е толкова високо. И тук въпросът опира до съхраняването на енергия. В момента това е големия проблем. в научно-изследователски план а, все още има какво да се желае, за да се а, създаде а, технология, позволяваща а, съхраняването на енергия в такива случаи. А, по отношение на флуктуациите в потреблението, а, също има постижения. Тези флуктуации са използвани интелигентно, особено в транспортния сектор. Имаме интелигентния транспорт, имаме информационните технологии, без които, разбира се, пазарите въобще не могат да функционират. И енергията може да се съхранява и използва за транспортни нужди. От друга страна е, се разглежда въпроса за економията на енергия – това отваря една голяма тема за, за изолациите, за енергийните сгради, за използването на този вид подход към економия на енергия в публичните сгради. И така, трябва да разглеждаме различни видове е, интелигентни мрежи като системи. Това е ключово. И да си задаваме въпроса дали дадено решение е економически полезно за региона. Економическата полза може да се реализира само когато дадена мрежа се разглежда и разработва като система – такъв един подход а, може да доведе до економически ползи. Това е първото заключение. На второ място създаване на работни места. А, регионите до сега бяха просто потребители на енергия, произвеждана другаде. А, сега, произвеждайки енергия, създават и работни места. И обикновено това са нов тип работни места, съответно предполагат нов вид обучение. А, да, има и традиционни професии, като например строителни работници. Това е важно с оглед на а, локалните пазари на труда. И така регионите създават работни места и осигуряват поминък на гражданите. И отново това е възможно само при обединяване на усилията. Ако гражданите е, се ангажират, а това е възможно само ако видят е, потенциал е, и място за реализация. Тоест, ако видят, че има място за тяхното участие и че това ще е полезно. А, и отново като извод а, много е важно а, ролята на гражданите, гражданското участие <clears throat> да се използват при планирането а, на подобни инсталации, както и при споделянето на ползите, да речем при соларните инсталации. Така стигам до следва, следващата точка, може би най-голямото предизвикателство, а именно защита на данните. Ако искаме да разполагаме с интелигентна система, която да е нагодена към конкретните потребности на потребителите, е нужна информация, която засяга личния живот на гражданите. Не бива да се увличаме в това отношение – трябва да сме предпазливи и да се съобразяваме с принципите за защита на личните данни. Това означава, че е необходимо е, в системите е, да се е, анонимизират данните. Това е голямо предизвикателство, но ако не го решим подобаващо, хората няма да се включват охотно в подобен род инициативи. На следващо място. За развитието на регионите имаме система, при която подпомагането им, субсидирането е основано на различни отрасли или сектори. Това е доста ограничаващо. Ако искаме да изградим а, интелигентни системи, е, се налага да променим системата на субсидиране. И именно това ще е най-трудната задача. Тя ще предполага а, много разговори с Европейската комисия. Трябва да кажем, вижте, а, искаме да изградим такъв и такъв вид системи, а, но това е невъзможно при сега съществуващата система на субсидиране. Ние искаме да интегрираме а, енергийната система, транспортната система, един вид а, а, местните оператори да могат да а, работят с различен а, вид а, а, системи, различни отрасли, т.е. да обърнем да преобърнем съществуващата система. да а, започнем да изграждаме местни производства и да ги интегрираме а, в подобен а, род ин, ин, интелигентни системи. <clears throat> Сега, на следващо място. Често регионите са отдалечени от централното седалище на държавната власт, но пък граничат с други региони, с които отдавна са развивали традиционни отношения и тогава е по-удачно те да се свържат с тях, за да изградят споделени интелигентни е, системи. Системата на побратимяване на градовете би могла да помогне, имам предвид доклада на госпожа Целер е, е, за регионално сътрудничество. Регионалното сътрудничество е подход, който може да способства напредъка в това отношение. И подобни подходи са описани в доклада на госпожа Целер и заслужават внимание това. Основно са моите изводи, изложени в доклада. Сега искам да отбележа две неща. Изготвих доклада на английски язик – Темата е доста специфична, има технически, академични аспекти и държах да използвам стандартно приетите терминологични обозначения и не знам дали няма да има затруднение при превода обратно на немски язик, тъй като оригиналът ми е на английски. Аз се запознах с някои от опитите за превод и не бих ги окачествила като удачни. но ще проверим и френският езиков вариант. Що се отнася до полския, аз почти не го знам този език, така че не бих се наела но оригиналът е на английски язик. Така че ако имате въпроси, които се отнасят до езика или терминологията, моля, направете справка с английската версия. Тя е оригинална. Колегата от Полша сигурно има какво да каже защото има примери от Полша и там ще е много важно понятията да са преведени добре. Ще оставя на вас да коментирате този въпрос. След това искам да кажа, че комисията ИТРЕ също изготвя подобен доклад. Работихме в тясно сътрудничество с колегата от Швеция. Обединихме се около обща линия тази седмица ще се проведе гласуването в Комисията по промишлеността. След това ще гласуваме ние и съответно секторната подкомисия на ИТРЕ и нашия секретариат ще координират, за да видят кое трябва да се гласува при нас и кое не в технически план. Аз бих искала много комисията ИТРЕ да обърне внимание на енергийните аспекти, а аз се спрях на стопанската полза за регионите. Благодаря. Благодаря за НП и Ян Бжежина. Няма да имате интереси за чешкия вариант. Благодаря ви. Мога да ви уверя, че преводът на чешки език е напълно издържан. Ние знаем какво са интелигентните мрежи. Разбира се, обстановката е сложна, защото често говорим за тези термини, особено тогава, когато се използват възобновяеми източници на енергия и те се включват към съществуващите енергоразпределителни мрежи. Самият аз съм се опитвал нееднократно да работя по този проблем. Но това е нещо като човека и ети. Всички говорят за проблема, а никой не е виждал интелигентната мрежа. Има елементи на интелигентни мрежи и тях можем да видим в различни енергоразпределителни системи. Но нямаме разработената концепция за интелигентни мрежи. Това е така, тъй като все още самата изследователска работа не е приключила. Имаме генериране на водород от вода, но такива системи обикновено са на етап изпитване и не можем да ги приложим в производството. Сега нека премина към подхода на докладчика. Докладчикът в този случай се фокусира върху един елемент, който на мен ми се струва, че може да се определи по-успешно като интелигентни системи, а не мрежи. И използването на такива системи, ако те се разработят бих се обърнал към комисията с препоръка да се направи анализ. Каква би била цената на тези интелигентни мрежи? Цифрите, които достигат до нас, са шокиращи. Разбира се, знаем какви биха били положителните резултати, но все пак те трябва да се балансират от гледна точка на разходите – може би най-голямото достоинство на този отличен доклад е раздела за защита на данните. За да проработят тези системи, трябва да имаме достъп до данните дори на лично ниво, на ниво домакинство. Много е важно да се намери решение. И тук докладчикът отправя важни предупреждения. Има обаче един спорен въпрос. Например, докладчика призовава за цели с обвързващ характер до 2020 година. Те се отнасят до възобновяемите източници, емисиите, всичко това все още се разисква и аз може би ще изготвя някои изменения, които да правят текстовете в доклада по-малко категорични. Що се отнася до положителните последици за местния пазар на труда, то на мен ми се струва, че всъщност в Китай имаме най-много разкрити работни места благодарение на фотоволтаиците. Затова и аз не бих бил чак толкова голям оптимист по отношение на регионалните трудови пазари. Нека се спре на необходимите условия за интелигентните мрежи. Тук съм съгласен с докладчика. Наистина тези условия трябва да бъдат на лице. И е необходимо да се работи предпазливо. Нека пак ви напомня какво се случи с биогоривата. Имаше голям ентусиазъм. След това около 10% от енергийния микс се зае от биогорива и знаем докъде стигна всичко това. Не би било добре да повтаряме грешките от миналото. Защото до сега това само доведе до намаляване на конкурентоспособността ни. Така че добре, нека имаме интелигентни мрежи, но да обмислим и всички последици. Благодаря ви сега за социалистите. Госпожа Карин Каренбах, е, уважаеми госпо... колеги, е, искам да благодаря на госпожа Шретер за чудесната презентация. Ние трябва да кажа, че е, нашата цел трябва да бъде намаляване на CO2 емисиите. Това дава възможност за по-висока енергийна ефективност и за по-голяма енергийна независимост. Също така ще се увеличи ползването на енергия от възобновяеми източници и ние би трябвало всички заинтересовани лица да ги включим независимо от коя част на енергийната система идват може би се поставя под въпрос дали това е, е възможно. Аз искам да дам един пример от Бургенланд, това е федерална провинция в Австрия. Това е регион, който като първи регион в Европа е независим по отношение на електроснабдяването. Преди 15 години тази федерална провинция изобщо не произвеждаше електроенергия а тази година през есента постигна цялото потребление на електроенергия да се произвежда от самата тази провинция. И дори през следващата година ще изнасяме електрическа енергия. Всичко това се писва в цял едно на Европейския съюз през 1997 година, които бяха отпуснати средства в размер на 100 милиона евро евро. Това са средства за структурно подпомагане и те бяха вложени в този проект. Първо ветропарковете бяха разширени и, както каза госпожа Шретер, създадоха се работни места, както в традиционните сектори, като например в строителството имаме изключително много заети в този сектор и тези 321 ветропарка те допринасят е, за създаване на още повече работни места. Също така искам да посоча економическите ползи и екологичните ползи. 1 милион 0,62 единици въглероден двоокис се спестяват благодарение на ветропарковете. Също така имаме и едно висше учебно заведение, което обучава млади хора, които са необходими за този пазар. Това е висше учебно заведение за възобновяеми енергии и е, в тази нова иновативна сфера в е, Бургенланд е, междувременно бяха създадени 160 работни места за преподаватели в тази сфера. Аз мисля, че е видно, че с тези интелигентни системи се създават добри условия, както в економическо, така и в екологично отношение и мисля, че този доклад е важен до толкова, доколкото, че е, финансиране може да се предвиди не само за, за разширяване на мрежите, но също така и за устройствата за съхраняване на енергия. Естествено, това може да функционира само когато е, гражданите участват в тази система, а от друга страна ние трябва да се грижим за възможно най-добра защита на данните, защото иначе тази готовност за централно е, разпределение на електроенергия е, и преминаването към децентрализирано разпределение няма да срещне одобрение от е, населението. Господин Ван Нистелрой. Благодаря, госпожо председател. Искам да свържа думите си с е, казаното от е, госпожа Шлезингър. Аз е, съм съгласен с основните насоки в доклада. Ние трябва да стимулираме този сектор, трябва да не изпускаме шансовете, които са свързани с нисковъглеродната економика и с е, енергийните промени. Важно е този доклад да се обсъжда на пленарна сесия и да бъдат взети предвид всички регионални аспекти. Позволете ми само някои коментари във връзка с задължителните цели. Това е въпрос, който все още се дебатира. Казахте, че е необходим специална регулация за държавните субсидии в фазата на конкуренция естествено може да се субсидира изследователската дейност, но ако трябва да се финансират интелигентни мрежи, мисля, че това трябва да бъде задача на частната економика, т.е. на частния сектор. Така че тук е, ще трябва да видим доколко се отговаря на потребностите на публичния интерес и доколко може да се възприеме това като универсално задължение. Аз мисля, че общо познатите критерии трябва да бъдат променени когато се възлагат такива проекти. Това са аспекти, които все още се нуждаят от по-подробна дискусия. А иначе аз до голяма степен съм съгласен с съдържанието на доклада. Харесва ми основно този интегрален подход. Аз бих е, направил връзка с е, е Smart Specialization. Аз чух, че в е, провинция Бургенланд се обучават млади инженери, е, в този сектор и аз мисля, че това е много добър подход, е, много обещаващ подход. С нощи се срещнах с представител на нидерландския регион. Те се наричат Energy Valley там а, има земен газ а, и те се стремят а, заедно с други региони да поставят акцентите върху енергетиката. Това се отнася до конкуренцията, но а, имат се предвид и други аспекти на сътрудничество с онези региони, които желаят да укрепят изграждането на интелигентни мрежи. Това е възможно благодарение на новия регламент, защото се предвиждат стимулационни мерки за такова сътрудничество. Не знам дали комисията ИТРА ще се занимае с другите аспекти. Вие казахте, че те ще представят становища, но какво всъщност е, е специфично за ИТРА в този аспект? Ние трябва много внимателно да видим какво бихме могли да приемем в рамките на програмата Хоризонт. Там се предвижда специална роля за Института за иновация и енергетика. Там има много цели и една от целите е свързана с възобновяемите енергийни източници. В Европа са определени пет центъра. И тук наистина ние сме на предния фронт, защото в тези центрове се развива изследователска дейност – и трябва да гарантираме обвързането с основните цели. Както казах, смятам доклада за добър, смятам, че темата, на която е посветен е важна и смятам също така, че е добре, че се включват представителите на економиката, е, гражданското общество за постигане на начертаните цели. Аз мисля, че много повече неща са възможни, отколкото се мисли. За нас е, не е необходимо да посочваме какъв точно енергиен източник ще се има предвид, е, дали енергия от вятъра или е, геотермална енергия. Важно е да се знае, че е, следва да бъдат включени потребителите. Те трябва да могат да решат какво желаят и мисля, че трябва да определим за потребителите много по- важна роля. Empowerment, това е мотото в случая и мисля, че тази тема може да се включи в е, темите на предизборната кампания. Наистина виждам шанс е, да продължим в тази посока. Благодаря. Благодаря. Благодаря на Елизабет Шредер за този доклад и мисля, че този доклад е много полезен. Става дума не само за енергетика, става дума за екология, за економика и за заетост. Това е изключително важно за нас като комисия, защото ние също обсъждаме тази тема. Темата е важна и в рамките на регионалното развитие и е абсолютно правилно, че темата се обсъжда точно в този момент. Ние имаме все още трудности с възобновяемите енергийни източници. С прехода към такъв е, тип е, енергийни източници се създават е, все още проблеми. Имаме много големи природни бедствия, били сме свидетели на такива и това трябва да бъде повод за нас час да преминем към възобновяеми енергийни източници защото а, тези катастрофи са свързани с големи разходи, например на Филипините, но също така и на моя остров Родос. Там имахме много големи разходи, примерно в Филипините 10 милиарда. А, има а, и десетки хиляди жертви. Това не може, разбира се, да се изразява само в економически измерения. Това означава, крайна сметка, че трябва да търсим нови решения, за да намалим разходите по свързани с климатичните промени. И въпросът е какъв подход да изберем. Според мен най-важното е следното. Моделът трябва да бъде променен. Той, между другото, вече се променя. Говоря за модела на регионално развитие. В доклада това е отразено много аналитично. За нас е важно на местно равнище да бъде произвеждана енергия в необходимите количества, за да можем да станем независими от вноса. Това разбира се е много важно за островите. Островите в Южното Средиземноморие, например Крит, там 500 милиона евро всяка година се изразходват за внасяне на нефт. Това може да се финансира от европейски програми, за да се премахне тази зависимост. Необходими са ни независими енергийни мрежи, защото в крайна сметка ние трябва да следваме различни модели за производство на енергия и това трябва да бъде свързано с туризма, с транспорта. Всичко трябва да бъде обвързано. Това може да има економическо значение, но също така да буди и финансов интерес. Аз мисля, че ако тройката постави тази тема на дневни, в дневния си ред и подкрепи е, държавите. Мисля, че това би било добре вместо 500 е, милиона да се вземат от пенсионерите и от други е, групи от населението могат да бъдат инвестирани тези средства в интелигентни мрежи. Това ще донесе по-голяма полза. Необходима ни е стратегия за независимост, за енергия енергийна независимост. Има региони, които трябва да внасят всичко – хранителни продукти, енергия и така нататък. С тези интелигентни мрежи тези региони могат да станат място на производство. Те самите да произвеждат енергия и да станат независими. Да речем от снабдяването с кораби – това ще се отрази е, и върху корабоплаването, и върху транспортните системи като цяло. Важно е обаче, за периода 2014-2020 година да подкрепим регионите. Ние трябва да ги информираме. Елизабет съвсем правилно посочи, че трябва да се изготвят планове, но трябва първо да информираме хората какви възможности съществуват и кой носи отговорност. В различни региони и изобщо няма познания за това. Хората не знаят какво представляват интелигентните мрежи, поради което трябва да намерим възможност да увеличим увеличим информа... познанията на хората, да ги информираме по-добре. В доклада на Елизабет са засегнати различни категории в тази връзка и това всичко е свързано с пазара. Пазарът не може да се намесва навсякъде. Съществуват планински региони или островни региони. Те вероятно няма да бъдат в състояние да се справят сами ако се следва пазарния принцип. Е, мисля, че не всичко може да се определи от пазара. Има отдалечени региони, те трябва да бъдат обект на подкрепа. Това би трябвало да го отбележим по някакъв начин. Тук можем да кажем, че в определени региони са необходими средства за подпомагане. Може би това засяга основно островните и планинските региони. Тук трябва да се опитаме да дадем израз точно на това измерение, защото средствата от вътрешния пазар не стигат за това. Госпожа Скаринка. Е, Благодаря ви. Аз представлявам Генералната дирекция за регионална политика. Тук е и директора на дирекцията за енергетика на регионално ниво. Разбира се, ние в комисията отчитаме колко са важни градовете за постигане на амбициозните енергийни цели. Както се посочва и в доклада, цялата енергийна система трябва да се промени. Необходими са иновации. Необходими са нови начини на съхранение. Именно за това очакваме да се увеличат инвестициите, както в възобновяеми източници, така и в интелигентни мрежи, в научно-развойна дейност, изобщо в цялостната система. При интелигентните мрежи очакваме и частния сектор да инвестира, и то значително – защото целта при финансовите инструменти е безвъзмезната помощ да се съчетава с отпускане на кредити, да има различни схеми, така че да се увеличат максимално частните инвестиции, публичните да се свият. Ние сме, разбира се, на ранните етапи на развитие на интелигентните мрежи, затова и публичните инвестиции са важни за разработването на някои пилотни показни проекти. Необходимо е да се покаже защо развитията в тази област са добри и как могат да отпаднат някои от опасенията от техническо естество. Поради всички тези съображения докладът идва наистина на време и е много полезен. Освен това в него виждаме конкретни примери. Така можем да си дадем сметка какъв е натрупания опит и освен това има стимули за по-доброто използване на финансирането. По инициатива на комисията беше направено съвместно проучване, за да сравним постиженията в различните части на Европа. Тук опираме и до актуализирането на държавната помощ. То се споменава и в доклада. Знаете, че насоките се изготвят в момента. Прави се и обществено допитване, но всичко ще се вземе под внимание на финалните етапи. При изготвянето на оперативните програми това са важни съображения. И както спомена и господин Христогелос, е необходимо обществеността да бъде достатъчно осведомена и да знае как може да се използва финансирането. Благодаря ви за доклада. Сега колегата ми. Благодаря ви, благодаря, госпожо председател. Аз представлявам звеното за пазари на Дребно, където също работим по интелигентните мрежи. Нека добавя няколко неща към казаното от колегата. Наистина, както посочи и тя, вече има доста проекти по интелигентните мрежи, инвестира се в тях и не мисля, че е правилно да се говори за интелигентните мрежи като за някакъв мираж, който никой не е виждал. Не, ние вече можем да покажем как работят тези мрежи. Вярно е, на регионално ниво постигнатото съвсем не е достатъчно. И концепцията те първа ще се развива, но трябва да се отчита и вече направеното. Освен това, ние ще можем да развиваме те първа интелигентните мрежи в Европа, защото от тях има нужда. Това се вижда и от дискусията днес. Миналата седмица видяхме какви могат да са последиците в една държава членка, когато електроразпределителната система не може да удържи на всички дисбаланси и да управлява равновесието между търсене и предлагане. Ако ми позволите, ще отбележа, че ни се искаше в доклада да се обърне внимание на някои други аспекти. Добре е, че се обръща внимание на екологичните предизвикателства. Това е много важно и за подкрепата на обществеността. Но има и още един фактор. Гражданите трябва да видят какви са ползите за тях. Те не биват да участват в интелигентната мрежа само защото тя е на местно ниво. Те трябва да знаят какви са конкретните ползи за самите тях и в това отношение е изключително важно да има уверение, че данните са защитени, но и това да се контролира, да се знае какви данни при кого отиват. Като тези данни трябва да остават не само при оператора на мрежата, който прави измерванията, а самият гражданин би трябвало да може да предоставя достъп до тези данни и до други оператори, за да види дали може да има от тях по-голяма полза. И така опираме до важността на измервателните системи. Наистина в доклада се говори за системния подход, но не се говори за интелигентното измерване. И интелигентното измерване е краегълния камък на интелигентните мрежи. Това винаги се отчита. Знаем, а и от доклада го виждаме, че принципно интелигентните измервателни устройства вече се разпространяват и в тях се инвестира, но е необходимо те да стигнат до индивидуалните потребители, а не само до операторите на мрежите. В някои случаи са необходими подобрения, ние имаме своите сравнителни доклади, но тук е важна и политическата подкрепа на съвета и парламента. И накрая става ясно, че е необходимо да се включат не само държавите членки, но и регионалните органи. Ние трябва да слезем до нивото на регионалното управление. Това не се казва изрично в доклада, но така или иначе ние разполагаме с отличен инструмент, който е камерата на кметовете – можем да го използваме така, че кметовете и местните общности да се запознаят с ползите от интелигентните мрежи. Благодаря. Много ви благодаря наистина, Елизабет. Две минути, защото вече отнемаме от доклада за следващия доклад. Моля ви много накратко. Ем... Първо искам да кажа нещо във връзка с работните места производството на соларни съоръжения не трябва да бъде концентрирано точно в този регион, за да има този ефект с работните места. Става дума за малки е, много на брой е, работни места, които са свързани с инсталирането, с контрола и най-вече в сферата на информационните технологии. Така че не може да се говори пряко за производство на е, соларни съоръжения или на ветропаркове. Става дума за строителство, за IT, за инженерни дейности в е, сферата на електрическите инсталации, в ремонтната сфера. Също така Става дума за инсталиране на отоплителни съоръжения и, както казах, най-вече строителния сектор. Това са класически регионални е, работни места, които е, ги има до някъде в региона, обаче за тях е необходима специална квалификация, поради което благодаря на госпожа Каденбах да, за това, че се спря по-подробно е, на този въпрос. Фотоволтаичните съоръжения не са единственият енергиен източник. Е, използва се също и геотермална енергия в много региони. В планинските региони източник е водата. Има по-малки водноелектрически централи, които играят важна роля. Става дума не само за фотоволтаични съоръжения. В различните региони енергийните източници са различни и е, става дума най-вече за онези енергийни източници, които осигуряват независимост. Благодаря за това, че беше показано, че ще трябва да се върви по нов път и че примерите наистина са е, много добри, така че се струва те да бъдат разпространявани и да се погрижим всички да участват активно. Важно е, че е, като цяло инвестициите идват от е, частния сектор, но искам да посоча пред комисията, че публичният сектор с възможностите, които има, също може да бъде източник на инвестиционни импулси. И това трябва да бъде големият, важният апел в тази сфера, да се създадат приемливи възможности за инвестиции, за да могат да идват импулси от публичния сектор. Благодаря на господин Ламбърт за това, че включи интелигентните енергоисточници, интелигентните мрежи. Благодаря и на комисията за въпроса свързан с контрола от страна на гражданското общество. Ние ще внесем някои подобрения тук. Тук ще трябва наистина да покажем по-ясно тези аспекти, Искам да посоча още, че има някои въпроси, които са по-скоро в компетенцията на комисията ИТРЕ. Това е свързано вече и с зададения въпрос, какви задачи ще поеме е, комисията ИТРЕ. Аз е, знам, че те имат е, крайни срокове, трябва да постигнат компромиси. Ние ще погледнем какви са техните становища и във всички случаи ще се погрижим те да бъдат отразени и представени на пленарната сесия. Аз искам а, да кажа, че съвсем умишлено съм изключила техническите аспекти. Ако а, тези аспекти все пак не бъдат включени, ние ще се погрижим за това. Благодаря за сътрудничеството. Аз мисля, че като цяло докладът ще бъде много добър. Благодаря за предложенията. Ще продължим работата по доклада. Добре, когато докладчика е, има така, това добро е, усещане, ще, предварително ще проведем някои консултации, защото утре на обяд е крайния срок за измененията, за съвсем скоро, ако искаме да се е, гласува това на пленарно заседание в скоро време. Така продължаваме за дневния ред и ви предупреждавам, колеги, че нямаме много време. Сега ще чуем доклад съвместно предприятие на биотехнологични а, производства. Госпожа Алкачиевска, имате думата. Благодаря. Като начало искам да благодаря на докладчиците в Сянка и в частност господин Ламберт, който е координатор – Особено се радвам, защото той ни представлява комисията ИТРЕ. Обедена е, съм, че нашите препоръки ще се приемат от е, ИТРЕ. Госпожи и господа, знаете, че сред най-важните предизвикателства пред Европейския съюз е, е енергетиката искаме в максимална степен а, да а, постигнем независимост от а, петрола по отношение на, енер... на енергията. Това означава нови иновации, нови технологии, индустрия, която се основава на биотехнологиите. Каква е целта на този доклад? Той цели създаване на а, съвместно предприятие а, на сътрудничество между Европейския съюз и а, отраслите, които се основават на биотехнологиите. Ако погледнем а, хоризонта до 2020 година, 1 милиард се осигурява от Европейския съюз и до 3 милиарда евро финансиране от консорциум. Следващия въпрос е кой влиза в този консорциум? Това е една организация, която няма търговска цел и следи цялата верига в биоиндустриите, т.е. кластерите, различни индустриални асоциации могат да кандидатстват. като цяло имаме около 60 обекта. KLM, например, Unilever, 80 научно-изследователски организации, университети, нови, новосъздадени фирми, които се занимават с изследователска и развойна дейност. Този консорциум ще е, осигури голяма част от финансирането, но не само това. Той ще има един огромен потенциал, а, който се смята, че до 2020 година ще, а, се, е, ще възлиза на около 10 милиарда евро а, и ще създава а, нови работни места, както и иновативни продукти. А, това ще е едно сътрудничество между Европейската комисия и индустрията за финансиране на научно-изследователска дейност, на иновации и иновативни енергийни способи за производства, както и нови продукти, които биха могли да се произвеждат от биомасата. Ще се лансират нови бизнес модели, които ще укрепи предприятията по цялата верига, от доставчици на биомаса, земеделски производители, преработвателни обекти до крайния потребител. Ще има, и, разбира се, и разпределителни възли, защото ние говорим за модерни предприятия за преработка на биомаса. И така, трябва да се канят за участие в а, комисията по прилагането а, заедно с финансиращи институции като Европейската инвестиционна банка трябва да се канят и представители на регионите. Тези региони, според мен, трябва да имат всички възможности активно да се включат а, и участват на тези иновативни пазари. Докато изготвях становището, стремежът ни бе да се насочим в максимална степен към укрепване на ролята на подобно засилено техническо сътрудничество, по какъв начин регионалните и местни власти могат да дадат своя принос за успеха на това съвместно начинание. Струва ми се, че правилният път към успеха тръгва отдолу нагоре. Необходимо е да се включи за активно участие местната общност, местните субекти. По този начин ще а, насърчим и а, местната общественост да обръща повече внимание на а, екологичните аспекти. Ще засилим съдействието, сътрудничеството между бизнеса, научно-изследователските организации. Струваме се, че това смесено предприятие в областта на биотехнологиите е правилният подход за постигане на тази цел. Ще създадем нови работни места, а, чрез а, въвличане на нови субекти в економическия живот. А, ще се осигурява финансиране предвид на конкрет, конкретните а, обстоятелства. А, тъй като нямам време, няма да се задълбочавам повече. Благодаря на всички още веднъж, които участваха в работата и ви благодаря от сега а, за коментарите. Сега Йенс Нилсен като докладчик от името на Силисти демократи. Tack så mycket. Jag ska tacka för betänkandet och jag tycker att det är också väldigt mycket bra i det här initiativet. Det finns naturligtvis... Благодаря. Искам да благодаря за това становище. То е изготвено много добре. Разбира се, има винаги възможности за усъвършенстване. Аз идвам от северната част на Швеция и в северната част на Швеция имаме много големи е, резерви от гори. Това се отнася и за Финландия. Можем да е, доставяме много големи количества биогорива и това, е, разбира се, е част от нашия интерес. Важно е да се отбележи, че когато се планират е, такива е, сътрудничества, такива форми на обединяване, трябва да се вземе предвид, е, че е, тези, които плащат най-много, които внасят най-много, в крайна сметка имат последната дума. А в един консорциум, от друга страна, трябва всички да имат думата. Ще трябва и малките региони да бъдат включени, така че да е, не се определят нещата само от по-големите участници. Е, ние трябва да действаме активно, да изберем активен подход и да включим регионите на базата на регионална стратегия за биогорива. Според мен е похвално, че е, тази задача е поверена на нашата комисия, защото е, биобазираните индустриални отрасли са фундамент за регионален растеж. Смятам, че инициативата на комисията е добра, работата на докладчика също беше отлична. Искам само да предупредя за риска малките е, заинтересувани лица, малките участници е, да не бъдат чути, за това трябва да бъдат включени всички. Благодаря. Иняки Раса Балбеса Ернандес тук ли е? Заповядайте. От името на зелените нямате желание да се изкажете. Добре. Други желаящи май няма. О, господин Ван Дел Нистел, Нистелрой. No Добре, но иначе не говоря полски но това е хубава дума. Има в 11 часа, между другото, дебат в комисията ИТРЕ по а, общият е, стопански интерес. А, това е важно, защото а, там се преценява кой има интерес и кой има интерес от инвестиции. Нещата са по-целенасочени и има поема на конкретни отговорности. Един милиард долу-горе, още се спори, дебата тече за конкретния размер на средствата и 2,8 милиарда евро от индустрията. Това е интересно, защото не става въпрос само за проучвания, това е интересното, а за инвестиции в реализацията на а, технологии и бъдеще, основаващо се на биотехнологиите. Интересно е становището, което ни предлага Лизбета, тъй като толкова се набляга за, на необходимостта да се разпространява технологията, познанието, всички тези неща. И все пак, ако погледнете кои са държавите, в които се е, оформят инициативите на териториален принцип, а, и ако говорите за, конвер... за конверсия на регионалните економики, особено новите държави членки, тези в южната част на Европа, виждате, че а, това е подход, който е съществим навсякъде, ако има достатъчно а, интерес. Вижте Румъния. А, ако се внесе един такъв интересен дневен ред, е, както е този консорциум, обединява индустрията и научно-изследователските среди, тогава възможността на такава групиране за териториално сътрудничество е много голяма. Аз се виждам и а, по отношение на възможността с а, финансиране чрез инструментите Интеррек, не само чрез а, инсти, инструментите, които могат да действат чрез а, частния сектор. Затова мисля, че разглеждането в този тази комисия на подобен род е от ключово значение, защото фирмите могат да ползват нови технологии, нови възможности. Но не е това въпроса. Въпросът е, че това прилагане в практиката трябва да е повсеместно. Биотехнологиите се ползват с огромен потенциал. Може би не в урбанизираните е, райони, но на по-голямата част от нашите територии това е така за селските райони. Е, и така, много благодаря. Ние поддържахме прекъснато контакти с колегите. Ще видим какво ще стане след 11 часа, след като темата се разгледа в комисията е, Ламбер. Благодаря Ламбер. Господин Ферахтърт от Европейската комисия е тук. Искате ли да се изкажете? Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Генерална дирекция изследователски развой развойна дейност. Благодарен съм за коментарите, изложени от докладчика в този отличен доклад даваме си пълна сметка колко са важни предпоставките е, за пълната интеграция на регионалното измерение. Не можем да имаме е, общо европейска стратегия без регионални стратегии и обратно. Това върви паралелно с необходимостта за пълна интеграция и взаимно подпомагане, така да се изразя. Що се отнася до конкретния повод, е, това предложение за изготвяне на регламент е, е, трябва да върви ръка, с, в ръка с регионалните стратегии. А, що се отнася до процеса на вземане на решение, е, много е важно е, този процес да бъде максимално отворен и прозрачен и приобщаващ, така че ще имаме е, нужда от активното участие на всички заинтересовани страни и в частност регионалните власти. Регионите са решаващи особено на етапа на реализация, както и на планирането, което се предлага тук. Защото обаче колкото и прекрасно да се планира нещо в областта на научно развой развойна дейност и иновациите, то ще остане на хартия, ако не се реализира. А за това е важно активното участие на държавите, членки и регионите в цяла Европа. Благодаря ви. Докладчика иска ли да каже нещо накрая? Искам да благодаря на всички за коментарите. Радвам се, че сме на едно и също мнение за важната, съществена роля, която трябва да изиграят регионите, за да може да сработи този а, проект. Аз съм убедена, че създаването на този консорциум ще гарантира активното участие с голяма доза ентусиазъм на всички университети политехники, изследователски дейности, държавата, регионалните и местни власти. И така, имаме много кратко време, казва председателя, 20 ноември по обяд, за е, да може да предвижим нататък доклада. И така, приключваме по тази гледна точка. Господин, госпожа Силяги замества Господин Селяги замества Виля Томст. Благодаря ви. Първо, от името на колегата трябва да предам извинения за невъзможността за присъствие. Искам да се спра на статистиката за процедурата при макроекономически дисбаланси. Предложението на комисията е разработено в политическия контекст на подобряване на економическото управление. Имаме и пакта за растеж и заето за Европейския съюз. Заедно с наличните мерки, комисията предлага и мерки за ранното откриване на макроекономически дисбаланси. Дисбаланси, които са типични за европейския регион. Обръща се внимание на структурните фондове и фондовете за регионално развитие, както и за рибарство. Обръща се внимание и на големите публични инвестиции в държавите членки. Всичко това е важно за процедурата при макроекономически дисбаланси. При установяването на плащания по фондовете обаче трябва да се използва само като крайна мярка, като се вземе под внимание и нивото на безработица и бедност. Докладчикът обръща внимание на това колко е важна добрата статистика, постъпила на време – тук държавите членки трябва да си сътрудничат. Необходимо е процедурите за макроекономически дисбаланси да се опират на надежна статистика. Докладчикът подкрепя предложението на комисията за един открит списък от показатели. Целта е да се прави анализ на разпоредбите и на качеството на процедурите за дисбаланси. Благодаря за НП госпожа Лукачевска е докладчика в Сянка. Благодаря ви. Трябва да благодаря на докладчика за много полезните изменения. Благодаря и за представенето. Надежната статистика води до добра реакция на ниво Европейски съюз при този вид проблеми. Нещо много важно – ние трябва да разполагаме с надежна система за набиране на статистически данни. Това е особено съществено при макроекономическите дисбаланси. Струва ми се, че ни е необходим текст на регламент, който да е достатъчно последователен и да не оставя никакво място за съмнение – Виждаме, че са важни и ресурсите при обработка на данните и в това отношение тясното сътрудничество между финансовите органи на държавите членки е съществено добре да има трансгранични проекти и те да засягат и градските и селските райони. Статистиката ни дава цялостна картина за развитието на економиките не само в държавите членки, но и в цели региони на Европейския съюз. Това всъщност отново ни връща към становищата, за които говорих по-рано. Благодаря, Патрис не е в залата, доколкото разбирам и никой не го замества, Никос от името на зелените. Ε, είναι σημαντικό ότι πρέπει να έχουμε καλή ποιότητα στατιστικών δεδομένων. Благодаря ви. Имаме нужда наистина от статистика с добро качество. Необходими са ни и показателите, и доброто отчитане. Принципно цялостната картина на макроекономическо ниво се изгражда по този начин – Имаме докладите на държавите членки и това, което не бива да забравяме е, че ни трябва един неизчерпателен списък на показателите. Необходимо е също така да се запитаме как макроекономическите показатели се обвързват с критериите за социално развитие, образование, сближаване. Много често тези показатели не отразяват реалността. Ето защо те трябва да се разглеждат заедно с множество други фактори. В противен случай могат да се окажат подвеждащи. Не е достатъчно да знаем, че дефицитът се е намалил. Трябва да знаем какво се случва в социалната сфера, сближаването и околната среда. За това и ще кажа, че след като има съгласие по реформите, разбира се, че държавите членки трябва да ги изпълняват и да се налагат санкции при необходимост. Но трябва ли санкциите да са толкова високи? Аз самият съм застъпник за по-низките санкции. Всъщност въпросът е кой плаща за тези санкции. Ние наказваме обществото, не наказваме правителствата или статистическите служби, които може да са манипулирали данните. Има и още нещо. Би трябвало да натежат решенията взети от парламента, а не от съвета. Хубаво е в доклада да се изясни, че от една страна има санкции заради изпращането на некоректни данни и доклади. От друга страна, не бива това да води до санкции срещу държавите членки и регионите. Но ние решихме, че този въпрос няма да се обсъжда, следователно не би трябвало да се говори за автоматични санкции при непокриване на макроекономическите критерии. Не бихме искали в доклада изобщо да се споменават санкции за неизпълнение на макроекономическите цели, санкции поради некоректно подадени данни. Благодаря ви. Имам въпроси към комисията и представителя на Евростат. След малко ще им дам думата, но ме интересува дали имаме достатъчно добре развити системи, за да проследим как макроекономическите баланси влияят и на останалите държави дали има отражение върху тях. Обръщам се към Евростат. Няма микрофон. Thank you, uh, very much. Благодаря ви, госпожо председател. Веднага ще от отговоря на вашия въпрос. Ние съставихме табло за показателите. Включили сме и допълнителни показатели. Не знам дали сте запознати с доклада на комисията от тази година. Там сме включили 8 показатели по социални въпроси. Идеята е наистина да има пълен набор от данни, да може економическият анализ да бъде подплатен. И това се отнася както за държавата членка, така и е, изобщо за регионалното и европейско ниво. Ние сме запознати с проектостановището на комисията, приветстваме го. Според нас, елементите в проектостановището са добра отправна точка за бъдещите разисквания. Добрите статистически данни са много важни според комисията – и нашето предложение е именно да се създаде строга рамка за наблюдение на качеството. Необходимо е наистина процедурите, които се задействат, да се опират на неоспорими факти и данни. В това отношение приветстваме вашето предложение за данни с високо качество – при макроекономическите процедури. В проектостановището се застъпва идеята, че задълбочения анализ на комисията трябва да отразява и спецификата на всяка държава, особено по отношение на заетостта, безработицата, економическия растеж. И ние сме съгласни – според нас, точно това трябва да се направи и ще го направим. Нека се спра на санкциите. Тяхната цел е единствено да се спре манипулирането на данни. Според нас то не бива да се допуска и всеки, който го прави, трябва да бъде спрян. Това е смисъла на санкциите. Така че в контекста на предложението санкциите са насочени единствено срещу манипулирането на данни, независимо дали това е преднамерено или поради небрежност. Благодаря ви. Благодаря, доколкото разбирам, Никос иска да вземе отношение по казаното от вас. θα ήθελα να ρωτήσω δύο θέματα. Ε, Два въпроса, ако ми позволите. Знаете какво се случи в Гърция – Първо се направи една промяна при макроекономическата статистика, например при военните поръчки. Принципно не мога да кажа, че имаме някакво ясно и последователно решение за това, какво да се обхваща при докладването и какви показатели да бъдат прилагани. Това ми е първия коментар. Струва ми се, че дори и сега показателите в доклада за Гърция се различават от тези за останалите държави. След това, вие казахте в началото, че трябва да се включат и социалните показатели, но тройката не ги отчита. Винаги, когато се говори за фискалната консолидация, никой не обръща внимание, за срива на социалната система. Вие казвате, че взимате под, влияние, е, под внимание социалните фактори, но това не се отчита при решенията за бюджета или решенията за дефицита и бюджетните корекции. Председателката, благодаря. Това не знам дали беше въпрос точно към Евростат, но ако сте готов, можете да отговорите. Господин Пласък, благодаря ви, госпожо председател. Следя дебата и ми се струва, че се оформя едно ясно послание. А именно, имаме нужда от добра статистика – ако има някакви проблеми, то най-малкото те принуждават органите да уеднаквят своята методика. Това е правилната позиция и трябва да упражняваме натиск. Благодаря ви, няма повече въпроси. Обръщам се към колегата от Евростат. Не знам дали колегата Силаги иска да отговори. Първо Евростат. Наистина, струва ми се, че въпросът, който беше отправен, се отнася по-скоро до последващите процедури при налагането на бюджетните процедури. Това е всъщност нещо в компетенцията на съвета на финансовите министри. Но от друга страна, ще ви обърна внимание на доклада за предупредителния механизъм, който беше оповестен през ноември. Отчитат се не само макроекономическите показатели, обръща се внимание и на цял набор от социални показатели. И точно това е и целта ние искаме да сме сигурни, че статистическите данни ще обхващат и тези аспекти. А, иначе въпросите за макроекономическата политика и процедура трябва да се отправят към Екофин. Благодаря ви, господин Силаги. Последен коментар. Разбира се, аз отговарям от името на Ивар но би трябвало да разгледаме измененията и да стигнем до компромис преди гласуване. Благодаря ви. Следователно, Комисията по економически въпроси трябва да приеме становището на 13 февруари. Това ни дава още време за изменения. Предлагам крайния срок да бъде 2 декември на обяд така че може да предоставите своите предложения до тогава. Много благодаря. Благодаря на Евростат. Сега по шеста точка дългосрочно финансиране на европейската економика. Йохим Целер е при нас. Давам му думата. През март тази година комисията публикува зелена книга, в която са включени много аспекти. Целта е да се проучи какво е въздействието на новите регулатори във връзка с регулацията, но и за стабилизирането на финансовите пазари в дългосрочен проект? Става дума за инфраструктурни проекти и въздействието им върху малките и средните предприятия. Тази тема беше или по-скоро ще бъде разгледана като цяло в Комисията по економически въпроси. Аз мисля обаче, че тя е важна за общините, за регионите и най-вече за малките и средни предприятия. Тези предприятия трябва да получат сигурно, дългосрочно и стабилно финансиране за своите проекти, поради което ние трябва да работим в тази насока като Комисия по регионални въпроси и ще направим това в случая под формата на становище. Стана ясно, че има опасения за трудности поради новите финансови регулатори, но мерките, които се вземат за стабилизиране на банките, увеличаване на дела на собствения капитал на тези банки, също така и е, бъдещите по-големи рискове, свързани с проекти. Всичко това няма да остане без въздействие върху дългосрочните проекти и ще се отрази също на проекти, които изискват по-дълго време за изпълнение. Тези проекти също ще бъдат засегнати. Поради тази причина ние трябва да направим преглед по цялата тази тема и първо да установим с какво разполагаме, какво съществува. Например, структурните фондове, които са разглеждани от нашата комисия. Това са фондове за публично финансиране. Също така съществуват национални инструменти за подпомагане. Има национални банки за насърчаване, които също предлагат е, съответен инструментариум на национално равнище. Съществува и аспекта на частното финансиране, финансиране от частни източници и би следвало да се проучат и възможностите за финансиране от публични банки и финансови инструменти, които в една част сме приели тук, тяхната ефективност също трябва да бъде проучена. Пролича, че Именно във времето на финансова криза, която все още не е изцяло овладяна, Малките и средни предприятия страдат особено от въздействието на тази криза, защото са отпаднали кредитни линии или пък в държавите, където не се сключват кредитни договори с твърди условия и в дългосрочен аспект, там тези предприятия са изложени на лихвените колебания, колебанията на лихвения пазар и също така по тази причина мога да кажа, че те не разполагат вече с финансови средства за дългосрочни проекти и трябва да търсят други източници на финансиране или да спрат тези проекти. Всички тези аспекти трябва да бъдат взети предвид, поради което аз положих усилия първо Имайки предвид краткостта на едно подобно становище, в 8 точки да формулирам някои тези, как според нас може да се осигури дългосрочно подсигуряване на големи проекти, които се изпълняват от публичния сектор и от малките и средни предприятия, които са гръбнака за всяка национална економика. Ние установихме в хода на нашата работа, че недостига на финанси в някои държави членки, в които кризата се усеща много силно, води със себе си ограничаване на финансирането от публичния сектор. И по този начин ние трябва да прибегнем до е, микс от различни възможности за финансиране. В хода на нашето проучване установихме, че ако взема като пример Германия, малките и средни институти, които отпускат е, кредити, при нас да речем е, спестовните каси е, и по-малките банки, се оказаха много стабилни за финансиране на регионални проекти както и по време на кризата. И е, това трябва да послужи като изходна точка на комисията. Трябва да се насочи вниманието именно към този аспект, че кооперативните банки, е, спестовните каси и подобните на тях институти не трябва да излизат от играта, трябва да бъде укрепена тяхната позиция в цялостната система на финансиране. Също така към тях не бива да се поставят много високи изисквания по отношение на регулацията, които в крайна сметка ще се отразят зле на цялата система. Установихме също, че Европейската инвестиционна банка е предоставила милиарди е, на разположение с цел е, финансиране на проекти е, и използване на различни финансови инструменти. Не всички от тях обаче са използвани и тук се поставя въпроса дали това е било свързано с много работа по обслужването на тези инструменти. На този въпрос е, към момента нямаме отговор. Може би е добре само да посочим, че тук съществуват много възможности е, които предлага Европейската инвестиционна банка. Когато отпадне класическото финансиране, чрез тази банка могат да бъдат осигурени капитали за финансиране на дългосрочни проекти. За съжаление, Европейската централна банка поради предоставянето на средства в обем на милиарди се опита да стимулира инвестициите. За съжаление обаче много често тези финансови средства доведоха и бяха изразходвани по-скоро до застабилизирането стабилизирането на банковия сектор, отколкото е, да послужат е, за насърчаване на инвестициите на малките и средни предприятия. Както виждате, това са множество проблеми, които от гледна точка на Комисията за регионално развитие би трябвало да бъдат проучени по-подробно. Това се опитах да направя с този текст и разбира се ще обогатя становището с предложенията за изменение на колегите, след което ще представя становището в Комисията за економическо развитие. Хваля, господ председница. Благодаря. На Йоахем, сега госпожа Клевакакис. Благодаря, госпожо председател. А, въпросът е, че темата е разгледана от гледната точка на водещата комисия. Не е лошо и ние като комисия по регионалната политика да отразим а, нашето виждане. А, браво на докладчика. Проекто доклада бе е, изготвен много своевременно. Имахме време да е, оформим своето становище. Аз съм е, съгласна, че дългосрочните инвестиции в е, регионалната економика са много важни и ако хизионната политика ще играе решаваща, дори най-решаваща роля – защото европейските фондове водят до по-добър темп на развитие, по-устойчиво развитие, повече работни места, повече сътрудничество между регионите и държавите членки. Искам да подчертая ролята на финансовите институции, в частност на банките, преди и след кризата просто се е, прекалява с е, тяхната роля по отношение на кредитирането. Но и днес, след кризата, е, банките не е, фиксират точно условията за предоставяне на, кре, на, криз, на кредити. А кредити са необходими и на бизнеса, и на домакинствата. И за това на нас ни трябва дългосрочно финансиране в Европа, за да излезем от кризата. Обедена съм, че е, финансовите инструменти в дългосроч... за дългосрочно финансиране имат решаваща роля за европейската економика. Ние говорим е, за тях е, не просто така, а ги нареждаме сред най-важните източници на финансиране за бъдещите бившия финансов период. В рамката на 7 годишната много 7 годишния период имаме още много работа. Чрез бързо и а, бързо прилагане и то по прозрачен начин на тези дългосрочно ни финансови инструменти, можем да постигнем бързи е, резултати. Седем месеца подчертавам, че е, правната яснота и прозрачност в използването на тъй наречените готови финансови решения за кредитиране е, са от основно значение. Това важно е за бъдещето на тези инструменти. И затова искам а, а, да получа повече информация от Европейската комисия. А, в заключение искам да поздравя докладчика за отличната работа. Благодаря за зелените. Никос има думата. Пара πολύ. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί... Благодаря. Мисля, че тук се засяга един съществен проблем, а именно дългосрочното финансиране на европейската економика. Това естествено е важна задача и ние би трябвало да отстраним дисбалансите. Тук трябва да се създадат работни места и също така ние трябва да успеем да постигнем целите си, например целите свързани с стратегията Европа 2020 или пък целите свързани с социалното сближаване. Това обаче ние няма да можем да направим, ако не предвидим дългосрочно финансиране. И ако допуснем финансирането да бъде прекъснато. Тогава няма да има успех. Основният проблем днес е, че кризата и рецесията са задълбочават тези дисбаланси. Днес установяваме, че след години в които тези дисбаланси бяха почти изчезнали, сега те се проявяват с много по-голяма сила и това е, се отразява най-вече върху регионите. И има е, някои региони, които са много високо развити, но има и региони, които имат големи проблеми, свързани с висока степен на безработица и липса на социална сплотеност, на социално сближаване. От друга страна, следва да установим, че са ни необходими повече публични средства и мога да кажа, че за първи път имаме средства, които са заличени в европейския бюджет, които са урязани. Така че се получава от една страна по-висока потребност от финансиране, а от друга страна се предлагат по-малко финансови средства. Може би тези средства могат да бъдат е, осигурени на международно равнище, обаче не винаги това се отнася за регионите и за стопяване на разликите между тях по отношение на економическото им развитие. Следва да спомена и банките. Много от тях сега са изложени на значително по-висок риск. Дори и банки, които всъщност са здрави, не могат без известни трудности да предоставят кредити. Например, в Гърция 88% от заявленията за кредитиране от малките и средни предприятия се отхвърлят. Отхвърлят се от банките поради общите проблеми, които са свързани с дейността на малките и средни предприятия, което означава, че кранчето за финансиране малко по-малко или повече е спряно за малките и средни предприятия. Трябва да извършим саниране с цел установяване на силна банкова система, за да могат банките да изпълняват основната си роля, именно финансиране на економиката. Това трябва да се повтаря непрекъснато. Банковият надзор в тази връзка е от много голямо значение, но не можем да си представим, че винаги обществото трябва да плати сметката. Не може обществото да поема само разходите за оздравяването на банките, а същевременно банките вече да не предоставят кредити. Инвестирани са милиарди в оздравяването на банките, а всъщност от тези средства нищо не достига до малките и средни предприятия. Имаме кредитен колапс, така бих се изразил и ако не го преодолеем, ние няма да можем да вървим напред. Европейската Централна банка отпуска пари на банките, но тези средства не достигат до регионите. Това означава, че първо трябва да се погрижим за устравяване на банковата система и средствата трябва да достигат до пазара, т.е. до малките и средни предприятия, за да може да се гарантира ликвидност в економиката. Разбира се, необходими са ни альтернативни източници на финансиране, например кооперативни банки. В много страни тези банки са с много в много добра позиция, те са здрави и правилата за надзор е, може би ще трябва да бъдат взети предвид. Е, при тези правила трябва да се вземе предвид, че е, става дума за кооперативни банки и тези банки всъщност се грижат за това повече средства да а, е, бъдат насочвани към малките и средни предприятия. Големите банки обикновено не предвиждат такива възможности. В Европейския парламент трябва да признаем, че ролята на кооперативните банки е, е изключително голяма, защото се създават много работни места и се намаляват е, дисбалансите. Тук трябва да се опитаме да създадем нещо като рамка за кооперативните банки. Комисията и държавите членки също трябва да разработят подходящи инструменти за да може на регионално и национално равнище да бъдат предоставени средства. Моделът днес изглежда все още така, че регионите нямат шанс да бъдат включени. Самите региони не разполагат с гъвкава система за тези проектни бонове и за други альтернативни възможности за финансиране. На последната дискусия беше казано, че трябва да се помисли и за интелигентните мрежи. Те бяха споменати и тази сутрин. Необходими са ни добри модели за альтернативно финансиране, които да се изпълняват на място. Тоест е, не само големи проекти на стойност 50 милиона и повече, необходими са ни и по-малки проекти. Европейската Централна банка финансира не е, държавите, които имат финансови проблеми, защото се ограничава още повече ликвидността, но това е не само Европейската Централна банка. Частните банки и другите типове банки действат по същия начин. Това означава, че проблемите, които съществуват на публично и финансово равнище поради ликвидността, водят до там, че определени предприятия и региони изобщо не могат да получат средства. Програмите, които не се финансират от структурния и кохезионния фонд, страдат особено много от това развитие, което означава, че трябва да се намери възможност във всички държави за микрокредитиране, най-вече за млади хора и също така за социални организации. Те е, не могат да получават в момента кредити в достатъчна степен. А става дума от друга страна за малки кредити. Не става дума за предприятия, които получават големи кредити. И се получава точно така, че големите предприятия получават кредити в висок размер, а тези, които се нуждаят от кредити от 3-4 хиляди евро, не ги получават. А, точно тези кредити, може би, се финансират много по по-лесно. Освен това, искам да посоча, и Европейския парламент реши, че в социалната економика кооперациите, предприятията с социален предмет на дейност трябва да имат право да участват в програмите, които се финансират от Европейския кохезионен фонд или Европейския структурен фонд. Много често е недостатък изключването на такива предприятия от подобни програми. Аз познавам много предприятия, които наистина бяха изключени, защото е, съществуват под формата на кооперации за мен не е допустимо да има такива разлики в държавите членки, поради което Европейският парламент при този доклад винаги трябва да поставя пръста в раната и трябва да се погрижи да бъдат премахнати всички пречки, всички подобни форми на дискриминация в ущърп на кооперациите. Това е което искам да посоча към момента. Е, става дума за някои предложения за подобряване на този толкова интересен доклад. președintă. Е, Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към преждеговорившите е, и да подчертая още веднъж техните думи. Защото наистина това предложение от Европейската комисия се приветства горещо от всички държави членки. Особено от по-новите. Защо го отбелязвам? Като се запознавам с проекто доклада за 7 и 8 междинни доклади на а, за напредъка по изпълнението на полити... политиката на сближаване, а, се уверявам, че тази финансова криза не само спря процеса на сближаване, а даже го обърна в обратна посока, задълбочавайки е, несъответствията и разминаванията е, в е, регионите даже връщайки нивото на несъответствие на по-ранен етап. Най-сериозно бяха засегнати най-малко развитите е, райони. И в моята страна, Румъния, както и другаде, какво се случи? Ние спасихме банк, банките от финансовата криза. Правят ли обаче банките на срещен жест Помагат ли да е, спасим от кризата нашите национални економики? Според мен този доклад е, ще даде е, ефективни инструменти, полезни в цяла Европа. Добре обмислени проекти, планирани от време от, отдавна, бяха блокирани просто защото нямаше финансиране. Говорим за проекти в областта на публичната администрация, за подкрепа на малки и средни предприятия и други. Преди финансовата криза имаше кредити, имаше лесен достъп до кредитиране. Но в този период, когато нашите държави се стремят да разработват мащабни, сериозни проекти, няма пари. Поне в Румъния а, е болезнено осезаема липсата на финансиране. А, и вече тръгнали проекти а, спират заради недостиг на средства. А, интересно ми беше да а, науча а, опита на Германия, изложен от господин Целер за кооперативните а, банки и а, подобен род а, примери са а, добре дошли. В Румъния ситуацията не е кой знае колко специфична. 90% от банките са частни в резултат на приватизацията и се спазват правилата на банките майки, които са в Западна Европа. Затова системите за финансиране ще се радват на топъл прием, защото ще имаме сигурност ще имаме източник а, на пари за един дъл дълъг период от време. А, приветствам предложенията на господин Целер и смятам, че ще можем да а, допринесем а, към тях с допълнение. Благодаря. Председателя, а, искам да попитам дали има представител на комисията, който да иска думата. Не, няма. Тогава Алджей Блашек има думата. Благодаря, госпожи и господа. Искам да се възползвам от възможността и да благодаря на господин Целър, защото наистина е много необходим такъв един доклад, който да ни дава поглед към бъдещето. Съжалявам обаче, че тук не присъстват представители на Европейската комисия, защото ние отдавна съзнаваме затрудненията с финансирането на а, проекти малки и средни предприятия в дългосрочен план. Доколкото знам, този проблем е поставен на внимание още 2011 година. И искам да попитам какви са действията вече предприяти от комисията или които тя пред, стои да предприеме председателя. Да, има колеги от генерална дирекция Реджи, но доколкото разбирам, този доклад е в тематичното поле на друга генерална дирекция на Европейската комисия. Но можем да, ги, да помолим присъстващите да съобщят това. 28 е крайния срок, за съжаление много кратък срок. Трябва да го приемем до декември защото а, иначе е предвиден за окончателно приемане януари, нямаме време. Не знам на този етап дали а, ще може да получим коментари от Европейската комисия, но ще се постараем. Сега можем само да приемем дне, а, крайния срок за изменения два, утре. Знам, Йоахим, ще ти дам думата, но почнах, искам да се доизкажа. Да а както мойца Клева каза, ще е добре да, изпаз, да изпратим своевременно е, доклада е, за, коменти, за коментари. Давам сега думата на Йоахем. Благодаря. Благодаря и на колегите, които взеха думата. Искам, разбира се, да благодаря и на госпожа Клевър и господин Кристоф Келър, които са съдокладчици. Благодаря им за ценните указания. Те подкрепят е, моето мнение е, по цялата тема, а именно, че възможностите, които съществуват, за съжаление не се използват, защото всички сектори работят сами за себе си. Нека вземем за пример Европейската Централна банка, Тя дава средства почти без лихва на банките, защото поради изискванията за стабилизация и регулация банките насочват вниманието първо към себе си. Европейската инвестиционна банка предлага поръчителства за дългосрочно финансово осигуряване на големи проекти, но тези средства не се ползват. Не знам, може би защото не е известен този инструмент или може би защото има страх от възможен риск. Ние решихме в многогодишната финансова рамка в съчетание с структурните фондове е, да е, действаме. Насочеността на тези фондове е ясна. Устойчиво развитие на економиката, насърчаване на изследователската и развойна дейност на малките и средни предприятия, финансово осигуряване на дългосрочни инфраструктурни проекти. Обикновено само тези три инструмента е достатъчно да бъдат добре съчетани за да се облегчат държавите в криза. И точно за тези държави ние приехме документи, е, инструменти като, например, инструмента за споделяне на риска. На мен ми липсва информация какво се е получило от тези инструменти, защото всъщност това е, е много уместен а, инструмент а, за финансиране на дългосрочни проекти. Не знам дали изобщо се ползват подобни инструменти. Повтарям, има много възможности. Това, което ни липсва, мисля, е общия поглед а, върху всички финансови инструменти и волята те да се използват, волята те да бъдат съгласувани. Мисля, че след като извършихме по-голямата част от работата и след като приехме по-големите регламенти за структурните фондове, задача на нашата комисия ще бъде, това беше споменато от колегите, през следващите години да извършим проучване как се използват е, възможностите, които предлага Европейския съюз в държавите членки и най-вече как правителствата на тези държавни членки е, представят тези възможности пред отделните региони, пред отделните общини и предприятията, които са гръбнака на економиката. Благодаря. Нека ви напомня, 8 декември на обяд е крайния срок, гласуването е на 10 декември. Сега да преминем нататък докладите за напредъка по кохезионната политика. Веднага ще дам думата на колегата. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност този доклад по собствена инициатива трябваше първоначално да засяга единствено седмия доклад на Европейската комисия за напредъка, но той беше изменен и сега включва и напредъка в рамките на политиката на сближаване на ЕС и стратегическия доклад за 2013 година относно изпълнението на програмата за периода 2007 до 2013 година. Целта е да се намали бедността и социалната изолация. За да бъдат постигнати тези цели и за да се види доколко са били успешни мерките, е необходим анализ. Анализ, който да се опира на надежни и сравними данни. Виждаме, че се задълбочават обаче регионалните различия. Би трябвало да е обратното, би трябвало да има приближаване на нивата на БВП. Всъщност политиката на комисията е насочена към определене и постигане на цели, но нас ни интересува по-скоро използването на фондовете. И от тук оценката на целите. За сега фондовете се освояват до 50%, което показва един много бавен напредък. Същевременно се изчаква твърде дълго между молбата за участие и получаването на пари от страна на малките и средни предприятия. Проблемът е, че по-малко развитите области зависят единствено от фондовете за социално сближаване – и някои от мерките, които преди се използваха, вече са изключени от нивото на Европейския съюз. При социалното и териториално сближаване мерките са особено застрашени заради економическата криза. Сега говорим за инвестиции и инфраструктурни проекти в основни области, като транспорт, комуникации, енергия, но отново заради кризата мнозина от гражданите се оказват на прага на социалната изолация. И това е задълбочаваща се тенденция. Тук ще трябва да търсим решение. Необходими са ни устойчиви възможности, социално приобщаване. Необходимо е да се прави по-добра оценка на мерките и да се координират по-добре. Приветствам направените предложения за изменения по доклада и съм готова да приема и други предложения. Благодаря ви. Благодаря. Никой не замества Томас, за това ще дам думата на Иан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 това са нещата, които извлякохме от 7 и 8 доклад на Европейската комисия за напредъка. Сметам, че е, би трябвало в парламента да укрепим, да засилим тези измерения и трябва да вземем предвид е, фазата 2014-2020 година. Ние осъзнахме, че липсват някои неща, например, Smart Specialization, това липсва като аспект, също така регионалните партньорства, а те имат голямо значение и чрез такива елементи докладът може да бъде обогатен. Мисля, че трябва да вземем предвид и периода 2014-2020 година, защото в крайна сметка не става дума само за историческо развитие, а и за бъдещите тенденции, за бъдещата посока. Това трябва да намери отражение в доклада. Аз мисля, че могат да бъдат направени още предложения в тази насока. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Категорично подкрепям доклада. Ясно е, че трябва да се обърне внимание на качеството на статистическите данни, нещо за което говорихме и при предишния доклад. Но бих искал да коментирам конкретно една от темите. При кохезионните политики градските райони и агломерации се оказват изключително важни. Виждаме, че трябва да се проследи как това се отразява на фондовете. Необходимо е също така да направим проверка дали в системата е вграден компонента за независимост дали имаме местните и национални стратегии. Това е едното. От друга страна, местните власти вече са претоварени, те си имат собствена програма. Ние не искаме допълнително да ги натоварваме с, примерно, задължения за отчитане но съм много доволен от доклада и ще го подкрепя. Благодаря ви и сега се обръщам към комисията. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за работата по трите доклада. И трите доклада разглеждат различен вид статистика. В седмия и осмия доклад това е статистика по економическото и социално развитие, БВП и други цифри. Цифри за заедостта, например. Ние сме се опирали на това, което е налично като статистика на регионално ниво – Връщаме се към дискусията по предходната точка в дневния ред. Наистина инвестициите на местно и регионално ниво са подложени на голям натиск в момента и това е голямото предизвикателство на настоящия период. До голяма степен обвиняваме економическата криза. Тя се отразява и на публичните финанси. В стратегическия доклад разглеждаме още една група данни и тя е свързана с изпълнението на текущите програми. Наблюдаваме как се използва финансирането и как се изпълнява политиката. Групата от доклади пред вас е всъщност изработена със статистика, която е взаимно допълняема. Тук няма повторяемост. Освен това, ние виждаме, че при подбора на проекти в някои държави членки наистина се работи бавно заради кризата, заради съфинансирането, заради капацитета на местно ниво да разработва и представя проекти. От друга страна, економиката е взаимозависима. Трудно понякога се изпълнява дружественото право. Трудно се разработват програмите за държавна помощ и трудно всичко това се съчетава с други изисквания но пък политиките откликват добре, прави се препрограмиране, откликва се на нуждите на малките и средни предприятия, на пазара на труда. И ми се струва, че има огромен потенциал, както отбелязва и докладчика, защото около 50% от средствата са все още на разположение, най-вече в регионите на конвергенцията в държавите членки. Още нещо, на което набляга комисията. Ние трябва да използваме статистиката от 7 и 8 доклад и информацията от наблюдението на текущите програми, за да имаме по-ефективни програми в бъдеще. Може би текущите програми трябва отново да се оценят, за да се види какво работи и какво не работи, и при какви обстоятелства, какви промени са необходими. От тук ще видим и ползите, а също така и ще обърнем внимание на по-голямата прозрачност, за което се говори в доклада, нещо много важно. Разбира се, за всяка държава членка има много по-подробни доклади, но ние ще продължим да работим с комисията по тези въпроси. Благодаря. Много ви благодаря. Не знам дали има други коментари или въпроси. Да, госпожа Смоликова. Мам отазку на комисию. Мислим си, че благодаря на представителя и на Европейската комисия. Мисля, че доста се говори по въпрос. И все пак в предложеното становище, което разглеждаме, малко ме притеснява точка 11 и 12. Там се говори за е, липсата на данни, които да служат за основа на текущо наблюдение. Това е важно и от политическа гледна точка. Не, да не забравяме, че ни предстоят европейски избори до година. Също не по-малко важно е това и защото започваме следващата многогодишна финансова рамка е, и трябва да си изведем поука от предходния програмен период, за да не допускаме същите е, недостатъци и да усъвършенстваме работата си. Какво казахме вече за данните? Имаме отделна програма за статистиката. И имам кратък въпрос към Европейската комисия. Какви са възможностите и инструментите, с които Европейската комисия може да се обръща към държавите членки, за да подобри положението. Няма да повтаряме, че липсват данни. Така че да постигнем а, до желаното ниво на гъвкаво, защото сега виждаме, че нещо не е наред. Председателя ще дам думата пак на Джон Уолш, но се задавам въпрос дали може да някой друг от Европейската комисия, който може да отговори. Няма. Заповядайте. Наистина, в частност, точка 11 е малко груба като погледне човек обема на статистическите данни, които са предложени, да, просто е малко силен езика. Има възможност за подобрение, получаваме данни. И имайте предвид, че все пак този доклад, стратегическия, се основава на данни, получени 2011 година. А сега имаме 400 и 4500 нови работни места, а сега научаваме според по-нови данни, че новите работни места са над 14 000 за целия Европейски съюз. Тоест, може да се подобрят нещата в определени области на, на данните. Не забравяйте, че данните се основават на незадължително прилагане на набор от основни показатели и сега те първа започваме една външна оценка и тя ще ни даде по-ясна картина за различните приоритетни тематични области. И така това е взаимодопълващ се комплект, набор от три доклада, както казах. Стратегическия доклад е на ниво програмираме и целта е да направим по-ясна връзка между това, което се постига чрез тези програми и разгръщането на социоекономическите тенденции. Целта е какво правим чрез конкретните дейности по програмите, за да променим ситуацията на практика. Наистина данните е, не са еднакво надежни. Този параграф е малко силен като израз. Ще продължим да говорим. Искам само да кажа, отбелязва председателката, че това не е проект, това е окончателен доклад. Е, сега ще дам думата на докладчика отново. А, след... Искам да благодаря на всички колеги за коментарите. Няколко идеи, когато говорим за ролята на парламента. Трябва а, да гледаме към периода 2014-2020 година а, с надежда. И като погледнем заглавието на доклада, е, трябва да се опрем на анализа, извършен в 7 и 8 е, доклади за напредък. Прав сте, е, очаквам други идеи, може да ги допълним. На колегата Влашек и на представителя на комисията искам да кажа, че за събирането на данните можем да отбележим, че ако не събираме данни, всъщност не можем да преценим дали нашите дейности, съответно дейностите на комисията, имат някакъв конкретен ефект. Вярно, ако вие признавате, че формулировката е твърде пресилена и че нямаме достатъчно надежни данни, искаме да кажем, че ние не разполагахме с данни, които да са, да са съпоставими. Имаме нужда от съпоставимост на данните, за да можем да направим изводи. Ам, в бъдеще трябва а, да се осланяме на надежни изводи, когато чертаем бъдещето на по политиката на сближаване. Това искам да кажа и, ще, и благодаря много за, за измененията. Благодаря. Януари ще приемем а, документа в нашата комисия а, и 3 декември е а, крайния срок за изменения. А, с това прек прекратявам сутрешното заседание. След обед ще имаме заседание с комисаря Хан и на представители на националните парламенти за бъдещето на кохезионната политика. Благодаря ви много.